Тогава давам думата на комисаря направо. За да а, отговори на въпроса, който сигурно се е чел. Благодаря, господин председател, уважаеми члена на парламента. Комисията отдава голямо значение на безопасните здравословни условия на труд в Европейския съюз и на работата на парламента в тази област. Е, стратегията 2007-2012 е, е, даде положително отражение върху здравословните и безопасни условия на труд, както показва оценката. Стратегията а, беше е, добра, като се има предвид намалелия брой на трудовите злополуки и развитието на законодателството в тази област. Е, Доказателствата е, е, сочат, че да, е, целта от 20% намаляване на е, злополуката до 2012 година е, е постигната. Е, е стратегията е била важен двигател за координиране на усилията на страните членки. Принос дадоха много граждани, неправителствени организации, организации на социалните партньори и експерти в областта. На 31 май 2013 година създадох, проведохме онлайн консултация с обществеността. На 26 август 2013 година консултациите завършиха. Над 100 отговора получихме за този период. Комисията в момента ги анализира. Комисията ще взема решение за следващите си стъпки, имайки предвид тези отговор ще вземем предвид и приноса на други организации, така например вашата резолюция, също така и мнението на Консултативния комитет за здравословни и безопасни условия на трудния комитет от 2011 година. Всяка рамка в тази област трябва да бъде съпроводена с широки обществени консултации. От оценката на предишната стратегия а, изискваше задълбочен анализ на условията на труд в най-различни области, за да се види какво е нейното въздействие върху работодателите, работници, най-вече най-малките -мал, и средните а, предприятия на, с а, помощта на а, този анализ. А, а, идентифицирахме основните предизвикателства, на които трябва да отговорим за в бъдеще. Обществените консултации имаха за цел да подобрят прозрачността и участието на обществеността в създаването на европейска стратегия. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега, слава Богу, а, колежката, която е внесла въпроса, госпожа Перванш Берес, е тук и сега веднага ще й дадем думата. Пет минути време е, има тя. Заповядайте. Мерси, президент, комисар. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много ви моля да ме извините за това объркване. Благодаря за поднесените информации, за консултацията, извършена от Европейската комисия. Коя... Това по някакъв начин а... всъщност а... предходи въпроса, който ние искахме да поставим в Комисията по заедност. Новата стратегия за заетост и здраве и безопасност на работното място поражда безпокойство, защото Европейската комисия в началото на мандата си с подкрепата на парламента и съвета прие една стратегия, стратегия 2020, където социалните въпроси, въпросите за безопасността на работа трябваше да бъдат основна част от нея. Но Миналата година председателят на комисията, т.е. преди една година, той днес се изказа в, за състоянието на Съюза, коментира, че е, социалният аспект е аспект от е, конкурентноспособността на Европейския съюз. Но за нас е, сигурността, социалната сигурност, сигурност на работното място е в сърцевината на нашите политики. И е, сега, когато е, кризата се засилва все повече, ние имаме нужда от тази стратегия, а всъщност тя не се прилага. И е, в устния въпрос не коментирахме това, но все пак е, въпроса за законодателна инициатива, примерно е, за заболяване на скелето, двигателния апарат, е, е отпаднала. И е, ние ви е, поставихме въпрос, е, господин комисар, е, защо се реши така? Стратегията за здраве и сигурност на работното място е, е признат елемент от социалния елемент, елемент. Това признават всички участници в процеса. Това е също и начин да постигаме основни елементи от своята политика. Защо тогава не се правят усилия да се адаптира тази политика? И е, в е, предложението за резолюция, което ние ще подадем, е, искаме да се внесе някаква мярка, някакво чувство за отговорност. Не искаме да влизаме в спорове, просто искаме да сме наясно. Какви са а, бариерите, какви са предприя... препятствията, които ви спряха да актуализирате тази стратегия, която е изключително необходима? на 10 декември 2011 парламента прие оценка на резултатите от тази стратегия за... Ние много се безпокоим как кризата се отразява на най-уязвимите слоеве от населението. И в такъв смисъл стратегията е изключително важна, защото е въпрос до каква степен тя ще може да отговори на всички проблеми, е, създадени от кризата. Ние се безпокоим от факта, че Кризата се използва като претекст, като обяснение или основание да се изоставят социалните елементи от нашата политика. Освен това, стратегията, която ние разработихме преди време, трябва да бъде актуализирана. От една страна нещата се развиват, технологията се развива, и се създават нови трудности за сигурността, за здравето на работното място. Примерно, стреса на работното място в никакъв случай не се отчиташе в предходната стратегия, а сега той се очертава като основен компонент. И основното въздействие от кризата, което за съжаление е, владее Европейския съюз от твърде дълго време, е абсолютно основен аргумент за необходимостта да се преработи тази стратегия. Много е, се радваме от това, че вие казвате, че сте готови да работите, но Позволете ми да ви кажа, че в комисията по заето се считаме, че тази стратегия идва твърде късно в сърцевината на а, социалния модел трябва да, съще... да фигурират именно тези измерения. Ние в никакъв случай не искаме да се противопоставяме, искаме да работим заедно с вас, за да може да постигаме резултати, е, поне да има резултати до края на вашия мандат и затова кажете ни какви са препятствията, може ли да се действа по някакъв друг начин? Благодаря. От името на партийните групи давам думата първо от името на НП да се изкаже господин Ори, две минути. Tisztelt biztos úr, фигелмешен хагаттам megelőlegezett валасат е, и nagy örömömre szolgál, hogy аз се слушах много внимателно вашия отговор и много се радвам, че комисията е, отдава такова голямо значение на здравословните и безопасни условия на труд и стратегията за тях. Искам да ви информирам, че ние също даваме много голямо значение на тази тема, толкова голямо, че сме приели множество резолюции. Е, минали юли председателя на нашия комитет говори по тази тема и в е, междинния преглед през 2011 Напомнихме на комисията, че в края на 2012 година стратегията ще изтече и тя трябва да бъде е, подновена. Аз бих е, могъл да спра тук, е, защото комисията е, започна късно консултациите с засегнатите страни. В документа за оценка ние не прочетохме нищо за датата, на която ще бъде изготвена и представена новата стратегия. Това е изключително важна тема, защото тя засяга човешките животи, сигурността на работниците. Много е важна също така и за конкурентноспособността на европейската економика. Така че прозрач, прозрачността и предсказуемостта са нещо много важно, както за работещите, така и за фирмите това нежелание, това закъснение, този бавен напредък а, са непонятни за мен. И аз съм напълно съгласен с председателката на нашата комисия. Такова поведение от страна на комисията представлява заплаха Господин комисар, защо не можем да приемем стратегията? Какво ви пречи? Е, благодаря. Сега следва за социалистите Алехандро с две минути. Е, благодаря, господин председател. Господин комисар, много ви благодаря, че в този късен час се явявате пред нас. И за нас, както и за вас, очевидно темата е важна. Важно е да се постигне напредък в тази европейска стратегия за безопасни условия на труд. Вашите намерения са чудесни, но Комисията трябва да започне да действа. Имаме една изтекла програма и в момента някакъв вакуум. Да, имаше положителни оценки, имаше изслушвания, които също завършиха с положителен резултат. Защо се бавите? Дайте дата, на която ще получим стратегията. Кога ще я представите? на фона на кризата не, някои казват, че не можем да натоварваме е, предприятията с допълнителни е, изисквания. Но точно в времена на криза има все повече трудови злополуки, просто защото собствениците на предприятия пестят. От десетки години не е имало толкова смъртни случаи в е, селското стопанство, например, у нас имаше шестима загинали. Такова нещо не е имало имало от години. Още повече, че и стреса на работното място нараства, удължава се работното време. Господин комисар, очакваме от вас да запълните мозайката, която има толкова много празнини. Господин комисар, според член 31 на хартата, ние трябва да предприемем нещо. До сега не сме получили решения от вас, а проблемите растат. Така че Европейският съюз е длъжен да действа, защото става дума за неговите работници и служители, за тяхната сигурност и за тяхното здраве. Сега от името на либералите, госпожа Харкин, две минути. His... Искам да благодаря на господин комисара за отговора, обаче той е твърде разочароващ. Ние трябва да имаме европейска стратегия за безопасност и здраве на работното място по много причини. В момента няма стратегии. Националните програми не могат да продължават да действат толкова интензивно, колкото би действала европейска програма. И е, превенцията като че ли не се формулира като приоритет. А културата да се оценяват рисковете, да се ангажират всички заинтересовани страни, да има превенция, това е основен елемент на всяка стратегия за здраве опазване. И когато изпуснем момента, ще е много трудно да възстановим нещата. Нямаме е, възможност за прилагане на европейско ниво, няма европейска добавена стойност – и е, превенцията просто губи своето значение. Съответно не, създава и, не се създава и култура на превенция. Кога ще можем да възстановим нещата? Вярно, по, по време на криза всеки се опитва да спасти от тук и от там, но не може да се спастява от здравето на хората. В страните членки в момента хората действително изпъ... изпитват много повече стрес – в Лондон, примерно, се цитира факта, че се работи много допълнително. Има изявление, че има спешна нужда от промяна на културата в финансовите среди по отношение на работното време. Та въпрос е къде е културата на превенция? Ако нямаме стратегия, нищо не се случва. Младите лекари в Ирландия ще стъчкуват защото директивата за работното време не се спазва. Това не е добре нито за лекарите, нито за пациентите. Ние просто нямаме е, етика, нямаме култура за създаване на безопасност и опазване на здравето на работното място. За това има нужда и от европейска стратегия. Хората като цяло са под голям стрес, защото работите им е много несигурна, работят на временни договори. Това засилва и социалните и психологическите проблеми. Една стратегия на европейско ниво би помогнала да се решават тези проблеми. Също приветствам споразумението, по директивата за електромагнитните полета, но е, споделям и притесненията на моите колеги. Къде, е? какви са препятствията в края на краищата? Сега давам думата на госпожа Дели за минута и половина. Господин председател, през 2011 година декември ние гласувахме е, доклад за сигурност и безопасност на работното място за стратегия до 2012 година. Там вече бихме тревога за това колко притеснение, притеснителни са условията на работа в е, Европа. Всеки 5 секунди има инцидент. Всеки 3 минути и половина се създават обстоятелства за смърт на някого. А, няма никаква защита на европейците в това отношение. И комисията мълчи. Тя не, възстанов... Тя не приема следващата стратегия. Това е едно политическо правно мълчание, което е много, много обезпокоително. Няма европейска политика и няма да има такава за 7 години напред. Сега ни обяснявате, е, комисията ни казва, а, не е, здраве, здравето на работното място не е приоритет. Защо? Защото това, е, представете си, струва твърде скъпо. И ние трябва да останем спокойни, но можем да ви кажем, че не сме съгласни. Настояваме да се приеме една нова стратегия, за безопасност на работното място и тя да влезе в сила от 2014 година. Да има покритие в здравните каси за проблеми на опорно-двигателния апарат, апарат, да има конкретни предложения и мога да ви кажа, че е морално неприемливо да си затваряме очите пред тези неща. 4% от европейския БВП струват е, инцидентите на работното място. 600 милиарда. За това трябва да се действа спешно. С Европейския съюз трябва да за щитава работещите. Няма а, излишни хора, чието живот може да бъде губен тук така. Ние очакваме от вас, господин комисар, да настоявате за бързото приемане на тази стратегия. Последния изказващ се по тази тема от името на ГУЕ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 Бурго, que não recebe o salário mínimo. фирма използваше робски труд на практика на границата между Франция и Люксембург. Условията на труд там бяха наистина на човешки. Тази фирма получава 160 хиляди евро от Европейския социален фонд. Случаят е уникален. Днес в Европейския съюз работниците много често са принудени да работят при лоши условия. В, през 21 век работят при условия от 19 век. очевидно има заплаха за условията на труд, но ние нямаме, нямаме данни за всичко. Това има много случаи, за които властите не знаят и работниците живеят в страх. Сега, за превенцията обществените инвестиции за а, превенция на а, лошите условия на труд ще помогнат. Това са все спешни въпроси и трябва да намерят място в европейските политики. Сега а, и, идват индивидуалните оратори. Госпожа Елит Бауър, две минути. Кедвес елнök a munkahelyi biztonság és egészségvédelem önmagában is fontos ahogy ezt ön is hangsúlyozta Господин комисар, здравословните е, безопасни условия е, на труд е, са нещо много важно. Те също са много важни и за конкурентоспособността на Европа. Комисията изследва конкурентно способността, но в недостатъчна степен условията на труда. Статистиката е положителна, броя на злополуките намалява, защото намаляват всъщност работните места работното място се оказва по-рисковано от много други сфери на ежедневния живот. Условията на труд се променят, както знаем, защото се въвеждат нови технологии, и поради други фактори. На други места оборудването устарява и става по-рисково за използване. Могат да се преведат много примери. От 116 милиона трудещи се, 2,5 милиона са засегнати от трудови злополуки. Днес прочетох във вестник, че е, Днес в моята страна се е случила трудова злополука с смъртен изход. Искам да кажа, че мнозина загиват на работното си място. Широко разпространени са трудовите рискове. 19 000 души е, е, получават увреждания и стават инвалиди заради лоши условия на, на труд. В европейското законодателство трябва да бъдат е, транспонирани е, е, споразуменията на международната Световната организация на труда, а, Призовавам ви, господин комисар, да направите нещо по въпроса. Благодаря, Едит. Сега давам думата госпожа Стрела. Para o Parlamento Europeu, a proteção da saúde e a segurança dos trabalhadores тук говорим за защитата на работещите е, на работните им места. Това е много висок приоритет за парламента. Когато се разработваше Европейската стратегия през 2002 година, е, очаквахме съвсем логично тя да бъде продължена в нова стратегия в следващия период. И сега се питаме защо това не е стана. Новата стратегия, разбира се, трябва да бъде е, адаптирана към съответните практики, а не е, практиките на хората да се адаптират към стратегията. Трябва да се отдели внимание на бременните, на жените, които кърмят – през юли извинете, през 2010 година бе прият доклад по тази тема, но той си потъна някъде в съвета. Комисията нищо не направи. Това е само един пример. Както казаха тук колегите, парламента отдавна настоява да се подобрят е, условията е, и да има защита на работещите срещу проблеми на опорно-двигателния апарат. Милиони страдат от подобни заболявания и националните здравноосигурителни системи отделят огромни средства за това. Стратегията трябва да включва един дългосрочен план за работа с заболяванията на костната и мускулната система. Господин е, комисар, смятам, че добре разбирате, че имаме нужда от нова стратегия, пригодена към новите условия, към развитието на нашето общество. Благодаря. Госпожа Язловецка, две минути. Въпреки, че имаше толкова промени в основните договори на Европейския съюз, въпроса за заетостта и общественото здраве са от споделена отговорност между Европейския съюз и държавите членки. Но съществува голяма неохота да се работи по този въпрос – мерките взети на европейско ниво могат да бъдат успешни, но те трябва да се прилагат посредством незадължителни инструменти. Така, приятата в миналото стратегия позволяваше именно това да се случва в бъдещите години смятаме, че трябва да има нова стратегия и не е допустимо комисията да се бави в представянето на тази нова стратегия. Необходимо е да се търси подобряване на безопасността и здравето на работното място, защото това е елемент от стратегията 2020 като се има предвид, че населението застарява, трябва да се предвидят мерки на европейско ниво, които да дават възможност да се предоставят работни места и на хора над 50 годишна, 55 годишна възраст. Необходимо е да се обърнем и към младите с конкретни мерки, които да им дадат възможност да бъдат по-мобилни в професионално отношение. Много бързо се случват в момента технологичните промени и те се отразяват определено на безопасността и здравето на работещите. Стратегията 2007-2012 донесе положителни резултати навсякъде в Европа, но си остават елементи, които могат да бъдат подобрени. А липсата на стратегия 2013-2020 няма да допринесе за преодоляването на тези проблеми. Е, Последният оратор в е, този дебат, госпожа Костел. Господин е, председател, аз поделям опасенията на моите колеги от Комисията по социалните въпроси, свързани с закъснението на новата стратегия. Над 5000 е, души загиват на работното си място за а, е, всяка година, голяма част от тях в Ирландия, в това число и две деца. до 2014 очевидно няма да имаме нова стратегия и това закъснение е недопустимо. Защо имаме нужда от а, тази стратегия? Защото се работи с химикали, защото работната сила застарява, защото се увеличава броя на заболяванията на опорно-двигателния апарат. Всички тези въпроси трябва да намерят отражение в новата стратегия, за да защитим нашия социален модел и за да помогнем на бизнеса, по-добрите условия на труд подобряват благосостоянието на работещите, удовлетвореността от работното място. Вместо да обвиняваме кризата и да се оправдаваме с нея за липсата на стратегия, ние всъщност имаме нужда от една нова стратегия, която да бъде адекватна на 21 век и целите, които се на Господин комисар, достатъчно закъсняхме. Крайно време е да се а, е, започне работа по, с новата стратегия. Имаше въпрос? Имате въпрос? Искате ли да зададете въпрос? Да или не? La tarjeta azul es para hacer una pregunta. Или искате да се изкажете в рамките на... Имате въпрос към госпожа Костело? Entonces, entonces, la colega es colega croata, tiene mucho mérito, porque la hemos estado viendo acá. Entonces, е, вие сте, вие сте нова в е, парламента е, и сега бих искал да ви кажа, че синята карта е въпрос към предходния оратор, към този, който е говори в е, момента. Вие искате думата е, за спонтанно изказване. Заповядайте. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, ispričavam se na pogrešci. E, evo prema zadnjim podacima nešto manje od 4 milijuna... Благодаря господин председател. Според най-новите данни повече от 4 милиона европейци са получили някакви травми на работното си място, а около 5000 са загубили е, живота си на работното място. Това са твърде тревожни числа, които са последствия от факта, че работодателите пренебрегват е, правилата за безопасност на работното място. Има обаче и работници, е, които не осъзнават колко е важно сами да се пазят на работното си място. Така че стратегията за превенция е правилният път, който трябва да изберем, за да опазим живота, здравето и сигурността на нашите граждани на работното място. Естествено, че тези мерки ще породят и економически ефекти. Сега, всеки а, работник или служител в Хърватия. е, Харватия взема годишно 10 дни отпуск по болест. Средно. Представете си какво означава това за економиката. Ето защо е важно да ускорим въвеждането на тази стратегия. Благодаря на колегата. И сега, преди, преди да приключим и да дадем, разбира се, за последен път думата на а, комисаря, искам да кажа следното. Изслушахме 11 11 изказвания. От тях 9 бяха направени от наши колежки, от жени. Това не е маловажно и трябва да го отбележим в протокола. От 11 изказвания 9 бяха направени от жени. Това е забележително. По време на дебата присъстваха също така повече жени, отколкото мъже. А сега, за последен път тази вечер, думата даваме на господин комисаря. но наистина е забележително. 9 от 11 изказвания бяха от жени. Виждаме колко социал... са ангажирани социално жените. Господин комисар, заповядайте, за да направите заключение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. Благодаря на госпожа Барес, която зададе въпроса. Бих искала да поставя въпроса в малко по-широк контекст, защото за всички трябва да бъде ясно, че кризата нанесе много щети не само върху броя на работните места в Европа, но също така и на условията на труд трябва да направим така, че да подобрим условията на труд за всички категории на труд. През последните години комисията поддържаше непрекъснат диалог с всички засегнати страни в тази сфера. Беше постигнат напредък в някои конкретни области, например експозицията на електромагнетични а, а, влияния. А, Приветствам интереса, изразен от политическите групи на днешния дебат. Без подкрепата, без вашата подкрепа няма да имаме никакъв шанс за напредък. Госпожа Бауер повдигна важен важния аспект на единия вътрешен пазар справедливата конкуренция на вътрешния пазар което би могла да подкрепи нашите усилия за създаване на безопасни здравословни условия на труд. Искам сега да поговоря за външния аспект на темата. Вие бяхте информирани, че Европейския съюз участва в много важен дебат за безопасни здравословни условия на труд в бързо развиващите се економики с оглед на скорошните е, инциденти в Бангладеш и Китай. По-развитите региони трябва да дадат отговор на тези трагични събития. Много е важно да се подчета, че Европейския съюз може да запази позициите си в тази област, ако продължи ако се погрижи за това да бъдат взети е, ясни и строги мерки за условията на труд. Госпожа Костело изтъкна също така много важната връзка между условията на труд и демографските промени. Е, броя на работната сила в Европа намалява, възрастта се е, увеличава. Е, въпреки това, работната сила трябва да остане конкурентно способна и да участва в създаването на обществените блага. Що се отнася до заболяването на опорно-двигателния апарат, мисля, че няма какво да говорим защото знаем какви са измерения този е, феномен. Е, разбира се, кризата не трябва да служи за е, оправдание. Трябва да мислим в дългосрочен план и да видим дългосрочните ползи от една такава политика. Както и да е, Най-важният въпрос е кога ще е, представим новата стратегия. В е, момента, в който страните членки е, постигнат напредък в някои области, например позицията на е в дим на работното място и също така наблюдаваме някои добри корпоративни практики, защото корпорациите, както каза госпожа Харкин, знаят, че условията на труд са инвестиция, а не обикновен разход. Също така имаме нужда от известно време за прилагане на законодателството, което вече съществува на европейско равнище. Така че това е една много важна задача прилагане на съществуващото законодателство. Аз лично не се съмнявам, че ще последват действия в тази област. Днес сутринта в тази зала господин Барозо подчерта значението на стратегията Европа 2020 за бъдещите действия на комисията и както вие знаете тази стратегия съдържа много точки, свързани с заетостта. Заетостта трябва да се повиши на 75%. Страните членки могат да играят много важна роля, даже ключова роля в постигането на тази цел 75% на заетост. Някои държави вече имат такава заетост, дори и по-висока. Това са страните с добрите практики и в сферата на здравословни и безопасни здравето. Господин а, Барозо а, major downside risk very much applies to this particular policy изтъкна, че липсва решителност в тази област. Аз съм съгласен с него. Необходима ни е подкрепата на Европейския парламент. Във всеки случай благодаря ви за вниманието. в заключение на този дебат трябва да кажа, че сме получили проекто резолюция. Закривам дебата. Гласуването ще бъде утре в 12 часа.